Колеги, добре дошли. Not him again. <laughs> uh, dear colleagues, I declare... Уважаеми колеги, обявявам заседанието за открито. Сърдечно приветствам всички ви с добре дошли. Нека ви припомня, че целта на днешното заседание е да се учреди бюрото на подкомисията, като изберем един председател и четирима заместник-председатели, съгласно член 213 от правилника за дейността. Първо ще изберем председателя, а след това заместник-председателите. Председателствам сега, тъй като съм членът на подкомисията с най-дълъг стаж, а не защото съм най-възрастният. Не, няма сега да си сравняваме годините на раждане. Следните подгласници ще участват в гласуването. Господин Маджорино ще замести господин Лопес. От групата на социалистите и демократите госпожа Грегорова ще замести госпожа Нойман от Зелените, госпожа Канко ще замести госпожа Фотига от ЕКР и колега от Идентичност и демокрация ще замести господин Барк. Господин Бонфриско ще замести господин Дебарк. Барк Госпожа Агилар ще замести господин Ван Орден, а господин Деман ще замести господин Влашко. So if there is still somebody to be exchanged, please. Ако още някой замества друг колега, нека го каже сега преди гласуването. Накрая, нека ви информирам, че всички депутати имат пакет от информационни материали, който е поставен в почтенските им кутии. И съвсем скоро ще трябва да си тръгвам. Ще ме замести господин Лопес Историс Лайт. Казвам това за протокол. Уважаеми колеги, сега ще помоля колегите от секретарията да проверят дали има кворум, за да бъде валиден и вотът. Signed, but... Като че ли аз самият все още не съм се подписал, но това може да се уреди. Ще помоля колегите от секретарията да ми донесат списъка на присъстващите, за да се подпиша. Съгласно член 218, кворумът трябва да представлява една осма една четвърт от членовете на подкомисията по отбрана. В такъв случай кворумът трябва да се състои от 8 човека. Имаме кворум. Кандидатът с кандидатурата за председател трябва да бъде излъчена или от политическа група, или от 5% от членовете на комисията. В нашия случай това са двама членове. Сега можете да излъчите кандидатури за поста председател. Петрас. Господин председател, колеги, Искам да излъча една прекрасна кандидатура за председател на подкомисията по отбрана, госпожа Натали Оазо. Благодаря. Приемате ли излъчването на кандидатурата си? Да, благодаря. Кандидатката отговаря на изискването да е член титуляр на подкомисията, попълнила и декларацията за финансови и економически интереси, както и декларацията по кодекса за поведение за членовете на Европейския парламент. Има ли други кандидатури за поста председател? От името на групата Идентичност и демокрация Издигам кандидатурата на колегата Жером Ривиер за председател на тази подкомисия. Благодаря. Не чух името от превода. Името е Жером Ривиер. Жером Ривиер, не Оливиер. Жером Ривиер. Жером Ривиер. Не чух правилно името заради превода. Други кандидатури? Колегата приема ли излъчването на кандидатурата му? Да, приемам с удоволствие. Попълнил ли сте декларацията за финансови интереси и декларацията по кодекса за поведение? Э, э, да, това е видно от страницата в интернет. Този въпрос се задава на всички кандидати. Не съм проверил на страницата в интернет. И така, пристъпваме към електронно гласуване. Арно? Господин председател, Имаме честа да сме една от последните комисии, която заседава днес след обед. По време на някои от предходните гласувания за очредяването на другите комисии не са били спазени правилата по системата ДОНТ, най-вече що се отнася до представители на групата на НП. Бих искал да знам дали кандидатите се ангажира да спазват правилото Донт за при избора на заместник председател, председатели на подкомисията СЕДЕ. Благодаря ви. Някой иска ли да вземе думата? Не виждам желаящи да се изкажат. Господин Ривиер. Да, господин председател, използвам възможността да подчертая факта, че във всички комисии групата ИД е системно блокирана. Не се спазва правилото Донт и мнозинствата не се радват на уважение и на спазване на правата им ние няма да представим кандидатура от името на нашата група. Системата Донт може да се прилага, може и да не се прилага. Във всеки един момент кандидатът, било то за председател или заместник-председател трябва да се ползва с подкрепата на мнозинството от членовете на комисията. Кандидатурите се разпределят по определена система, но в крайна сметка на самата комисия се пада правото да избере който и да е от кандидатите или чрез акламация, или с мнозинство. Така стоят нещата. Ако правилно съм разбрал, сега можем да гласуваме. Гласуваме електронно с тайно гласуване. Имате думата, моля, включете си микрофона. Not... Искате да отправите въпрос към кандидатите ли? Това обикновено не е предвидено знаем от коя група са, знаем също, че и отговарят на официалните критерии. Обикновено не се провеждат разисквания по отделните кандидатури. Съжалявам. Да пристъпим ли сега към тайното гласуване? Надявам се, че в системата са въведени двете имена. Нали така се прави? the second yeah. candidate in the world, yes. but not be the Yes. Um, uh, so, uh, as we have only two candidates... Само двама са кандидатите. Затова може да използваме копчетата за гласуване за, против и за въздържалите се. Първият кандидат бе госпожа Луазо. Онези, които искат да гласуват за нея, трябва да натиснат зеленото копче, а тези, които искат да гласуват за господин Ривер, трябва да натиснат червеното копче. Онези, които искат да се въздържат, трябва да натиснат бялото копче. Луазо – зелено, Ривер червено, тези, които искат да се въздържат, да натиснат бялото копче. Моля, поставете си картите за гласуване в устройствата. Пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Ще светна устройството в синьо. Това означава, че гласуването е тайно. Липсват три гласа, още два гласа. Гласуваме в момента. Аз не мога да гласувам, не си нося картата за гласуване. Можем да раздадем карти за гласуване. Секретариатът може ли да ги раздаде сега? Имате ли карти за гласуване, които да можем да раздадем? Не. Нямаме карти за гласуване тук. Всеки депутат трябва да си носи картата за гласуване. 27 души от общо 27 са гласували. Край на гласуването. Нека видим какъв е резултатът. По технически причини вотът беше анулиран. Нека гласуваме още веднъж. Зеленото копче за госпожа Лазо, червеното за господин Ривиер. С бялото копче се въздържате. Моля, гласувайте още веднъж зелено за госпожа Лазо, червено за господин Ривиер и бялото копче за въздържалите си. Всички ли гласуваха вече? Липсват два гласа. Не е моят един от тях. Аз гласувах. Липсват още два гласа. Един глас в по-малко сега. Но това беше последният ви шанс. Край на гласуването. 14 гласа за госпожа Лазо, 8 гласа за господин Ривер, 4 въздържали се. Бяхте избрана. Поздравления! And please take the floor. Veuillez prendre votre euh, siège. Моля да дойдете тук на трибуната да си заемете място. Батуми. Good idea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 Госпожи и господа, уважаеми колеги, благодаря за гласуваното ми доверие. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да го заслужам по време на мандата си като председателка на тази подкомисия. Ще разчитам много на опита на евродепутати по-възрастни от мен, Имаме много основания да задълбочим доброто сътрудничество тук в комисията и в целия Европейски парламент с други комисии. Искам да поема ангажимент за подсилването на парламентарния контрол върху общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Идната седмица ще имаме първа възможност за това идната седмица, когато ще се проведе дебатът с госпожа Лайен, кандидат за председател на комисията. До ноември ще, ще изслушаме новия върховен представител, новата комисия как и приемането на новата многодишна финансова рамка е в нашия дневни ред и ще се постараем сигурност и отбраната да получат достатъчно внимание. Не мога да не спомена договора, който предвижда да водим политика за сигурност и отбрана, водеща до обща отбрана, подсилвайки идентичността на Европа и нейната независимост. Целта е да се утвърдят мира и демокрацията в Европа и цял свят в момент, в който се намираме в, на, в труден период. Европа никога не е била изправена пред толкова многобройни предизвикателства, свързани с сигурността и никога не е имала толкова много партньори и събеседници в толкова сложен геополитически контекст. Това предполага необходимостта от координация между нас, за да може Европейския съюз да играе по-важна роля. предизвикателствата са многобройни и ние трябва да ги посрещнем заедно. Колеги, сега ви предлагам да продължим с дневния ред преминаваме към избора на заместник председателите. Няма да повтарям информацията за подгласниците, които участват в гласуването, освен ако няма промяна в гласуването за заместник председател при заместник председатели в сравнение с представителя и така моля за да представите кандидатури за първи заместник председател. Благодаря, госпожо председател. От името на групата на социалистите и демократите издигам кандидатурата на Никос Андролакис за поста първи заместник председател. Кандидатът приема ли да бъде кандидатиран? Разбира се, и вие сте изпълнили своите задължения от гледна точка на декларацията за финансови интереси и кодекс за поведение. Има ли други кандидатури за поста първи заместник председател? Не виждам. Предлагам ви да изберем кандидата чрез акламация. Поздравления! Заповядайте на подиума. Сега преминаваме към избора на втория заместник председател. Някой иска ли да представи кандидатура господин Данжан, госпожо председател от името на НП? Предлагам кандидатурата на колегата Кинга Гао. Има ли други предложения? Благодаря. Не из... искам да представя друга кандидатура, но от името на присъстващите 6 членове на групата на Сириста и демократите бих искал а, гласуването за втори заместник председател да бъде тайно. Според правилника, е, членовете, вашите членове са 6, така че имате право да поискате тайно гласуване. Така и ще постъпим. И така, електронно гласуване. Тъй като има само един кандидат, ако гласувате за, натиснете зеленото копче. Ако искате да гласувате против, натиснете червеното копче. Ако искате да гласувате въздържал се, бялото копче. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатите. 17 за, 8 против, 1 въздържал се. Госпожа Гал е избрана. Заповядайте тук на подиума. Преминаваме към гласуването на трети заместник председател. Who wants to introduce? Yeah, sorry. Uh, I want to propose... Искам да предложа Еслим Демирел е, Кюртка, родена в Турция, израснала в Германия. Тя е, е говорител по проблемите на сигурността, отбраната и е, политиката за сигурност. Благодаря ви. Приемате ли да бъдете издигната за кандидат? Има ли други предложения? Тогава да изберем кандидатката чрез акламация. Поздравления, заповядайте на подиума. Сега ще изберем четвъртия заместник председател, кой ще го предложи от името на групата НП. Предлагам кандидатурата на колегата Мандел. Мандел, do you accept the nomination? Yes, sir. Господин Мандел, приемате ли да бъдете издигнат за кандидат? Да. Няма други кандидатури. Да изберем и него чрез акламация. Поздравления, заповядайте тук на подиума. Приключихме с първата част на дневния ред. по точката съобщение на председателя. Според точка 134 точка могат да се предоставят определени правомощи на координаторите с изключение на приемане на доклади становища, включващи разширеното бюро на СД ако няма възражения, решението ще се счита за прието. Решението се приема. Получихте календара за 2019 година. Датите са както следва. Понеделник 9 септември, след обяд сряда 25 септември, и септември 26, 7 и 8 октомври, 11 ноември и 12 ноември, 2 и 3 декември, ако няма възражения. Календарът ще се счита за прият, няма възражения, прият езиковия профил на подкомисията. Той ще се реши на първото заседание на координаторите. Той ще, ще се проведе следващия понеделник. Следващото заседание на подкомисията ще бъде на 9 септември от след обяд Разбира се, ще ви изпратим проекта за дневен ред своевременно. Благодаря на всички членове за участието. Благодаря на преводачите за работата им. И ако няма други желаящи да вземат думата, предлагам да закрием заседанието. Благодаря ви за доверието.